вчера е одобрен. Съветът ме уведоми, че изявленията на комисията са също налични. Тези изявления ще бъдат публикувани към протокола. Има възможност за възражение. Срокът тече от утре. А сега към доклада Лене